дневния ред. Доклада на госпожа Скакия, правата на човека и технологиите в трети държави. Заповядайте. Yes, it's working. Technology is great thing. Микрофон работи и технологиите наистина са нещо отлично. Благодаря на председателя, на заместник председателя Тимерманс, на докладчите в Сянка. За мен беше удоволствие да работи по този доклад. Благодаря на всички. Нека да благодаря и на хората от целия свят, които споделиха с нас своя опит и предложения. Много от тях го направиха по интернет и техния принос ще направи доклада много по-силен. Доклада, който ще гласуваме отред Технологичното развитие се отразява по много начини на правата на човека. Може да помогне те да се задълбочат, но може и да ги ограничи, може да се обмени информацията за зачитането на правата на човека, но също така и за техните нарушения. И е, действително достъпа до интернет води и до ползи. Борбата срещу последиците на бедствия, наблюдението на изборите и прочие, всички тези е, е, елементи е, от човешкото съществуване се влияят от е, технологиите и могат да извлекат ползи. Но също времено има начини технологиите да се използват за проследяване, за е, ограничаване на информацията и прочие. И затова контекстът, в който се използват дадени технологии, определя дали те ще помогнат за развитието на правата на човека или за тяхното ограничаване. Ще зависи много от това какво е управлението на страната и дали има демократичен надзор. Всичко това трябва да се отрази в европейската политика. Необходима повече прозрачност на пазарите на най- на технологиите, които осъществяват най-голяма намеса в човешкия живот. За съжаление, често и имаме а, погрешно разделение между а, сигурността и правата на, на човека. Всъщност, тези два елемента трябва да се подкрепят и системите за сигурност, изработени в Европейския съюз, не трябва да се продават в страни, в които с тях ще се злоупотребява. Сигурна съм, че ние тук в европейските институции и европейската външна дейност правят много усилия и не винаги с лекота успяват да защитят своята дейност от проследяване чрез технологии и от хакерски намеси, често чрез технологии, произведени в Европа. Външната политика на, на Европейския съюз пряко се ощетява, когато италианска фирма получи лиценз да продава дадени технологии в чужбина, дори там, където има силни защити с пароли и лицензии. В Мексико, Азербайджан, Колумбия, Турция, Иран и Русия се използват технологии, които по-скоро трябва да защитават гражданите там, а не да се използват за тяхното следене и преследване. Трябва да се координира използването на технологии в областта на правата на човека и в доклада има множество конкретни идеи за това. Например, не трябва да има забрани за технологии за зашифроване и изискване да се предават паролите. Също времено трябва да има обучение за журналисти, защитници на правата на човека и други страдащи от преследване, така че те да познават е, технологиите, които да могат да им помогнат да се защитават. Европа има възможността и трябва да има и амбицията да бъде световен лидер в областта на технологиите, които да помогнат на правата на човека и трябва да водим със своя пример. Благодаря. Благодаря и аз на вас. Сега ще преминем към изказване от залата. Имаме пет възможност за пет изказвания по всеки доклад. Имате времето за една минута като началото господин Полчак и моля всички, които са говорили до сега, да бъдат включени. Ще се опитам да бъда максимално коректна. Имате думата за новинота. Искам да благодаря за предложени представения доклад. Това е един много важен доклад и много своевременен. И Въпросът е за колко пари сме готови да продадем съвестта си, за колко, за какви пари фирмите са готови да го сторят, защото има фирми, които извършват дейности недопустими за Чешката република и за целия Европейски съюз. Докладът поставя въпроса до каква степен можем да прехвърлим човешки права в други страни трябва да проведем сериозен дебат по този въпрос. Има множество универсални човешки права и тези права съставляват ценност, която излиза извън рамките на заетостта или БВП. И все пак не целият свят споделя нашето мнение. Ние ще трябва да се опитаме да достигнем границите. Благодаря на докладчика този важен въпрос. Благодаря. А сега господин Капутто presidente la. Благодаря. Предложението за решение най-накрая показва какви са рисковете за правата на човека, които проистичат от новите технологии, най-вече интернет. Съвсем ясно става, че всякакви писани декларации, всичко, което се предава по електронен път е изложено на риска да бъде проследено, разкрито чрез новите технологии не е възможно да се упражнява последващ контрол. За това понякога се казва, че тези технологии са необходими и се използват за благородни цели, но не бива да забравяме колко са уязвими. Последиците от едно регламентиране ще бъдат да се обхванат онези аспекти, които подлежат на регулиране, е, без е, да се е, попречи на използването на тези технологии от потребителите, включително и частните. Благодаря. Давам думата на следващия оратор. Благодаря. Нека да поздравя госпожа Схаке за този доклад и веднага да кажа, че интернет е, отвори множество нови възможности за постигане на свобода. Но нека да не забравяме, че Алфред Нобел е, откри динамита, е, смятайки, че той ще бъде използван за мирни цели, а после е динамитът беше използван във войни. Интернет а, е, отвори нови възможности а, е, за постигане на свобода, но и нови възможности за злоупотреби от диктаторски режими. Както знаем, Европейския съюз осъществява търговия с такива режими и печели доста от нея. Затова е добре, че е, този доклад предупреждава за опасностите от злопотреби за бъдеще. Надявам се комисията да го използва. Госпожа Хаутала. Uh, uh, uh, Госпожо председател, господин заместник председател на Европейската комисия, няма съмнение, че въпросът за информационните технологии е част от, от човешките права. От една страна, това е възможност за общуване и разпространяване информация за нарушаване на човешките права, но се превръща и в клопка за защитниците на човешките права. Госпожа Шарке е изготвила чудесен доклад и който трябва да отстояваме. Ние трябва да признаем, че поведението на някои фирми, включително европейски, сериозно наруши е, нашите, нашия имидж, като в Иран, Узбекистан и други страни, наруши сериозно човешките права, като Nokia, Siemens и други фирми. И още нещо има в, в доклада, именно провайдерите е, трябва да представят доклади за връзките между е, техните фирми и съответните тоталитарни потиснически режими. Сава също така да подкрепим вътрешните критици. Благодаря господин Арна. Една минута. There's actually uh, quite a lot of good stuff In- има доста добри неща в този е, доклад и мисля, че трябва много да внимаваме, за да избегнем ненужната цензура, особено в интернет. Аз лично е, вярвам, че това може да се постигне е, чрез действия на национално равнище, а не чрез европейски диктат. точка 17 от доклада се а, говори за а, политизацията и налагането на нашите западни ценности на трети страни като предварително условие за търговия и сътрудничество с тези страни. Ние знаем а, казваме на развиващите се страни какво правят. Така излиза от този текст и за това аз не мога да го подкрепя. Благодаря. Сега давам думата на господин Тимерманс. Благодаря много, госпожа председател. Нека да благодаря на госпожа Схакия за този отличен доклад. който ми напомня за Дейв Ерес, е и неговите е, трудове на тема е, отрицателните последици от е, модерните технологии. В доклада има множество идеи, които е, са полезни е, като препоръки за действие и комисията приветства призива Европейския съюз да засили усилията си за постигане на, на положително влияние на тези технологии в различни области, включително търговията и сигурността. Нещо, което е залегнало и в доклада за инновационните цифрови технологии на комисията. В днешно време информационните технологии играят все по-голяма роля в нашето ежедневие и борбата за постигане на права на човека в интернет и извън интернет са от огромно значение за развитието на правата на човек и демокрацията по целия свят. Затова споделяме позицията на Европейския парламент, че информационните и комуникационни технологии са много важни за насърчаване на правата на човека. Същевременно е, си даваме сметка, че има елементи като е, правото на лична неприкосновеност и, и на информации, които могат да бъдат нарушавани поради незаконно събиране на данни и проследяване, е, както и масово събиране на данни за нелегитимни цели. Всичко това изисква да обединим усилията си, за да се защитават правата, е, основните права. Трябва да насърчим развитието на възможности за демократичен контрол, за да може тези технологии да не се използват за цензура и потискане на свободата на словото. Напротив, те трябва да подпомагат свободата на словото и това може да бъде предмет на насоки, които да споделяме и с трети страни. Затова комисията подкрепя назначаването на специален докладчик на ОНЕ за личната неприкосновеност. Нашата реакция на терористични атаки е много важно да не нарушава основни права, като личната неприкосновеност и свободата на обмена на информация. Затова комисията възнамерява много строго да преглежда всякакви предлагани мерки, за да се провери до каква степен те спазват основните права. Гражданските организации, активистите и журналистите получават подкрепата на Европейския съюз в използването на технологии в своята дейност. За това са необходими и нови технологии в рамките на Центъра за свобода на медиите на Европейския съюз, чието проект има за цел да се бори срещу цензурата в съседни страни и да насърчава свободния мен на информация по този както и да се бори против злопотребата с технологии за преследване на защитници на правата на човек. Има технологии, които могат да се използват за нарушаване на правата на човека. През декември 2014 година въведохме нови контролни мерки за износа на софтуер, който може да е, има прекомерна намеса в личната свобода и има все по-добро развитие на кибертехнологии и за наблюдение, които е, се следят, тъй като могат да повлияят е, на е, човешката свобода и лична неприкосновеност. Както се казва в доклада, много важно да се координира подходът към технологиите и правата на човека във всички области на дейност на Европейската служба за външна дейност. Комисията и службата за външна дейност работят заедно в тази връзка. Целта на информационните и комуникационни технологии трябва да е и да се развива свободата във всичките измерения и за всички, за гражданското общество, за отделните лица, за частния сектор. За това трябва да има недискриминационен достъп до ИКТ. Благодаря. Благодаря, господин еврокомисар. Край на дебата ще гласуваме утре.